нашата страна и за останалите държави е, членки. Протоколите от миналото заседание са а, е, на лице. Имате ли някакви възражения? Няма, значи а, е, се приема за одобрен. Госпожа Флеминген искаше да вземе думата по протокола. Господин Флеминген, поправя се председателя. Uh, um, Благодаря, господин председателю. Е, трябва да направя това лично изявление в е, сряда по време на заседанието в пленарна зала в Страсбург. Аз говорих и е, господин Юнкер беше там, отправих въпрос към него, свързан с Ирландия и се надявах, че ам, говоря, като мога да се ползвам от подкрепата на председателя. След речта гледах записа на, на видео и председателя а, просто изключва микрофона и казва а, Исус е а, Христ, а, Христос, след като, изключи, след като аз спрях а, с изказването си. А, явно той не е харесал това, което не съм казал, но това не ме интересува. Не е негова работа да оценява дали му харесва, дали ам, казвам нещо вярно или не. Той трябва да е независим. Това, което искам да стане в момента и е да получа извинение. Ам, това е обидно. Обидно е а, тази фраза да се казва по мой адрес. Обидно е да се казва това, когато някой се изказва. Председателят а, на всяко едно заседание а, в пленарна зала трябва да е независим и безпристрастен. Може ли всеки един такъв председател а, да докаже, че е безпристрастен и независим?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 а не, току-що ми беше казано, че господин Ламсдорф е, е бил председател тогава на заседанието, за което стана въпрос, когато вие сте бил описан като Христос. Ще се върнем отново на вашето изказване. Господин Паско поиска думата. Thank you very much, Mr. President. Много ви благодаря, господин председател. Бих искал да осведомя парламента по тема свързана с свободата на словото в Румъния. Преди две години собственика на медиагрупа Интакт беше осъден на 10 години затвор. В резултат на това неговите активи, включително и седалището на медиагрупата Интакта, бяха сезирани и неоправдано записани като държавна собственост. Преди няколко дни представители на IRS са предоставили искане за напускане на седалището в нереалистичния период от 5 години. Между другото, държа да отбележа, че медиагрупата Интакт не беше част от процеса и смятам, че това е абсолютно неприемливо. Господин Пасков, вие сте заместник председател на парламента и трябва да ви кажа, че това въобще не се вписва в дневния ред и това заявление трябваше да го направите в един по-късен етап – Става въпрос тук само за изказвания, свързани с дневния ред или с протокола. Господин Андер, само по дневния ред или ако имате конкретно предложение по протокола. Знам, че в Ирландия а, предстоят избори, но няма какво да направим по въпроса, моля. Извинявам се за коментара, който ще трябва да направя. Той не е свързан с Ирландия. Нека ви обърна внимание на вас и на заместник-председателя Могерини за гладната стачка. 33 годишен журналист, баща на две деца, който е в гладна стачка от 92 дни. Той е обвиняем сега умира. Докторът му заяви, че е на ръба на смъртта. Пред върховният представител Могерини трябва да се намеси. Моля ви, говорете с израелския президент, за да спасите живота на този палестинец. И така Преминавам към съобщенията, които трябва да направя. Компетентните чешки органи